Не, може би.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 Добър вечер. Подновяваме сесията. Ще обявя резултатите от третия кръг на гласуването. Окончателните резултати са следните. подновяване на разследването срещу министър-председателя на Чешката република относно злоупотребата с европейски средства и евентуален конфликт на интереси. Приема се. На следващо място инициативата за Банковия съюз също се приема. Насоки за бюджет 2021 година приема се. Източно партньорство – Приема се. Западни Балкани. Приема се. Туризъм и транспорт през 2020 година. Приема се. Административно сътрудничество по данъчните въпроси отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19. Приема се. ЕЗФРС. Приема се. Европейска гражданска инициатива. Приема се. преговори, междуинституционални преговори за Европейска гражданска инициатива. Приема се. Резолюцията по протестите срещу смъртта, срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд. Приема се. Инициатива относно Хонг-Конг и необходимостта е след да защити автономността на Хонг-Конг. Приема се. Положението в шенгенското пространство в следствие на пандемията от COVID-19. Приема се. И накрая защита в ЕСА на трансграничните и сезонни работници в контекста на кризата с COVID-19 също се приема. Това бяха резултатите от третото окончателно гласуване. Подробните резултати, резултати бяха показани на екраните и ще бъдат публикувани. Протоколът от заседанието на 17, 18 и 19 юни ще бъде предложено за одобрение от парламента на следващата сесия. Ако нямате възражения, относно резолюциите, които бяха прияти по време на настоящата сесия, считаме, че те са одобрени. Благодаря ви за вниманието. Прекратявам за сега заседанието и ви пожелавам приятна вечер.